Can we? So, amendment 50. Така. Изменение 56 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за против. Трябва да проверим. You have been in favor, Mrs. Hautala. So that... Госпожа Хаутала е за, приема се. Yes. Uh, 129 in favor. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за. Не. Окей. Okay. That have you? did, have we adopted? This has not been adopted. Not adopted. Not okay. So 131. My, my mistake, sorry, we are at one... Така, съжалявам, аз греших. 131 за. Против. Въздържали се. Нека да провериме. Гласовете 131 изменение. Приема се. Компромис едно за първи компромис за, против, въздържали се, отхвърля се, альтернативен компромис едно за, против. Не виждам много ръце да се вдигат. Нека да провериме альтернативния компромис. Едно. Отхвърля се. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132 за против. Нека да провериме по електронен път. Приема се. Сто тридесет и три не отпада. 136 за против. Трябва пак да проверим. And that has been adopted. Приема се. Втори компромис за, против въздържали се, приема се. 140 за, против. I, I'm not sure, let me check. Не съм съвсем сигурен, нека да проверим. Приема се. In favor. 142 за, против въздържали се, приема се. 141 за против, въздържали се, приема се. Трети компромис за против, въздържали се, приема се. 154 за против, въздържали се, приема се. 148 за против, въздържали се, отхвърля се. 150 за против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Нека да проверим 11 изменение. Приема се. Госпожа Халтала. Просто добавяме всеки път госпожа Халтала. 159 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 160 за против. Въздържали се. Приема се. 161 in favor. 161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 Четвърти компромис БИС за против. Въздържали се. Приема се. 194 за против. Въздържали се. Приема се. Пети компромис за против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис за против. Въздържали сте. Приема се. 210 за втора част. За против. Въздържали се. Отхвърля се. 214 214 abstention. Въздържали се, приема се. 221 abstentions adopt. Въздържали се, приема се. 222 са против. Въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против. Още веднъж, ако обичате, 228 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се. Нека да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 242 за против, въздържали се, приема се. 243 за против. Нека още веднъж да, да гласуваме 243 за против. Не, трудно ми е, Ще проверим по електронен път. Mrs. Hautala was in favor. Госпожа Хаутала е за. По принцип трябва да е прието. 244 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се. Трябва да провериме 246-то. Бисквитите на госпожа Халтела ме разсейват. Отхвърля се. 247. Against. Abstain. За, против, въздържали се. Приема се. 248. За, против, въздържали се. Отвърля се. Девети компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 252 за против, въздържали се. Приема се. Двеста и седмо за против. Въздържали се. Приема се. Десети компромис за против. Въздържали се. Приема се. 261 за против. Въздържали се. Приема се. 263 за против. Въздържали се. Приема се. 264 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 компромис за против въздържали се, приема се. 280 80, 280 за, против. Не знам как гласуваха зелените. 280 за, против. Въздържали се, приема се. 281 за, против въздържали се, отхвърля се. 282 за против, въздържали се, отхвърля се. 283 за против, въздържали се, приема се. 29 за против. Още веднъж, много ви моля, 29 за против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се, приема се. 290 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 приема си. 293 за, против, въздържали се, приема се. 14 компромис за против, въздържали се, приема се. 294 блок, амблок до 298 и 300 заедно. За против въздържали се приемат се. 306 за против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 317 за против. Въздържали се. Приема се. 318 за против. Въздържали се. Приема се. 319 за против. Въздържали се. Приема се. 39 за против. Извинете, 38 за против. Въздържали се. Не, нека да проверим 38. Plus Mrs. Hautala that has been adopted. Госпожа Халтала гласува, значи е прието. 39-то приема се. 39-то за против въздържали се. Отхвърля се. 16-ти компромис за против въздържали се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се, 41 за. Извинявайте, каза председателя, моя грешка е 324 за, против, въздържали се, отхвърля се, Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 336 за, против. 336. Ще повторим гласуването. 336 за, против въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против. Нека да проверим 46 електронна, ако Отхвърля се. 337 и 338 е идентични за, против. Нека да проверим тези две изменения. Отхвърлят се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 339 за, против, въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 344 за, против, въздържали се, приема се. 345 за, против, въздържали се, приема се. 346 за, против, въздържали се, приема се. 347 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348 за, против, въздържали се, приема се. 349 за, против, въздържали се, приема се. 350 до 365 гласуваме анблок. Кой е за? Само четири страници заедно, нищо работа. Отново, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се 600... 61, извинете, за. Против. Въздържали се. Приема се 62 за против, въздържали се, приема се 63 за, против, въздържали се, отхвърля се 64 за, против, въздържали се, приема се 65, извинявайте, моя грешка, 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 67 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение А. Възможно ли е, пита председателя, за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се. Нека да проверим 68, ако обичате. Отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 пада, 87 за, против, въздържали се. Нека да проверим 87. Приема се 87. 90 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. 101. За, против, въздържали се, приема се. 5. За, против,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 108 за, против, въздържали се, приема се, 109 за, председателя казва, моя е грешката 111 или може би не. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се, 114 за, против, въздържали се, приема се, 115 за, против, въздържали се, приема се, изменение 7 за,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 против, въздържали се. Нека да проверим 125, ако обичате. Явно е отхвърлено. Моя беше грешката. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. гласуваме по проекто становището като цяло с измененията електронно. Приема се. Поздравление на господин Джамбаски. Сега вече можем да продължим да бъдем много ефикасни. Точка 13. Проекто доклада за защитата на колективните интереси на потребителите. Давам думата на господин Дидие, който е докладчика. Искам да помоля да пазите тишина, ако обичате. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Радвам се, че мога да ви представя първа проекта на доклада ми за колективните интереси. Десет месеца след като станах депутат, ви представям един доклад на една чувствителна и много сложна тема колкото и да се опитам да бъда скромен, не мога да не споделя, че беше много трудна работата и много често се сблъсках с различни мнения, като примерно об, общо компенсация за всички граждани, примерно за това, че са дишали замърсен въздух – е до това други да отхвърлят е, тотално защитата на потребителите. Предполагам, че все пак истината е някъде помежду тези крайности. Версията, която ви представям днес, е според мен в балансирана като от една страна откликва на очакванията на потребителите и предоставяйки им допълнителни права, като същевременно биват защитени е, честните и е, достойни фирми, които да не бъдат е, е жертва на искове. От една страна има предпазни мерки, за да не се попречи на развитието на економиката, от друга страна ще бъдат затищени потребителите. Как става това конкретно? Що се отнася до полето за действие, обхвата? Става, става, става дума за закононарушенията, които има а, последици за голям брой потребители. Аз съм предложил 50, но може да направиме промяна. Защото смятам, че иск а, подаден или засягаш само няколко потребители, не може да се счита за колективен иск. Сега, органите, квалифицираните органи, които могат да внесат този иск. Трябва да бъдат асоциации на потребителите, които да имат видимост и законност. За това не трябва, да, примерно, да бъдат адвокатски кантори или инвестиционни фондове, защото в противен случай просто ще има злоупотреби как, а, по, а, по американски а, е, пример, а САЩ а, не е Европейския съюз и Европейския съюз не е САЩ. А също така трябва да избягаме финансиране от, стран, от трети страни, освен ако, да речеме, става дума за членски, членски внос на а, а, членове на асоциация. Във Франция, примерно, асоциациите на потребителите се финансират доста щедро от държавата, но не е така в а, много държави членки. И също така трябва да, трябва да има прозрачност на средствата. Не бива, примерно, едно предприятие под формата на колективен иск всъщност да се опита да срине свой конкурент. Е, трябва да е да има и е, кри, общо единни критерии за Европейския съюз, когато един иска е трансграничен. За, за, затова трябва да предложим варианта opt-in, но когато става дума за малки суми, не, не е необходимо да се иска съгласието на всеки един засегнат потребител. Предлагам също, също така принципът този, който губи, заплаща. Смятам, че това е един справедлив принцип. Този, който а, губи делото, трябва да плати разноските. И за да предотвратиме прекалено много внесени искове, трябва много ясно да разграничиме юрисдикциите и да стъпиме на международното частно право. Текста е, е изработен до тук, но от тук нататък чакам с нетърпение да работя с, с докладчиците в сянка, които ще защитат интересите на едни или други. Сроковете са кратки, но трябва да бъдем амбициозни и да се опитаме да гласуваме този доклад през декември. Становището, което ви предлага, им, има за цел от една страна да запази правната сигурност, да ги защити от е, клевети и от е, неправомерни е, искове, но от друга страна, нека не забравяме, че бяхме свидетели и на Дизелгейт, и на други. Затова потребителите трябва да бъдат защитени от злоупотребите на някои предприятия, които просто не бива да бъдат допускани повече. Господин Волкъм, госпожа Дело. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Жофра Дидие, който представи своята доклад. Очаквам го с нетърпение. Споделям желанието ви да защитиме потребителите а, и правилно считате и казвате, че потребителите са избиратели. Ако не греша, миналата седмица по, на а, е, публичното изслушване а, е, беше казано, че има известни а, е, така от, опасения да не повтаряме положението такова, каквото е в САЩ, т.е. да има вълни от искове, но мисля, че подобни опасения бяха отхвърлени. Необходимо е да се създаде регистър на съответните квалифицирани органи, които ще могат да завеждат искове и принципа на загубилия плаща. Изменение 29 то е много добро. Също така подкрепям изменение 26, то но не подкрепям адхок създадене, подкрепата за адхок създадените органи и също така не мога да подкрепа невъзможността да има финансиране от трети страни, защото, както правилно казахте, е, в положението в държавите членки са много различни, колкото до съгласието, първоначалното съгласие на потребителя, нека държавите е, членки да изберат е, прилагащите правила, а тъй като съм е, от много малка държава членка, не съм за ограничен, не съм за фиксиране на брой. 250 души може би са нищо за Франция, но за Люксембург това е огромно огромна цифра. Също така съгласна съм с вашите предложения за решение на споровете. Ще излезе, ще внеса а, изменения относно минималните критерии, залегнали в директивата, обхвата и а, премахването на изключенията, защото се боя, че изключението може да се превърне в правило. Това е с няколко думи. Очаквам с нетърпение да работиме по вашето становище. А, мисля, че то ще бъде една добра възможност за по-добра защита на потребителите в Европейския съюз. Мога ли само да ви припомня, че разполагаме с 12 минути, а имаме и още една течка на дневния ред. Господин Валкън не ще. Господин Замет. Ще бъда много кратък. Благодаря на докладчика. Мисля, че това е една прекрасна възможност да подкрепим потребителите, които имат нужда от по-голяма закрила, но да го направиме и по отговорен начин и да не да, да не повтаряме случващото се в Съединените щати и начина по който там се определят включително и за възнагражденията на адвокатите. компенсациите просто трябва да бъдат изплатени на жертвите, за да няма никакво двусмисли относно разпределението на средствата. Сега. понякога има ситуации, в които не е много ясно кой е, кой е спечелил, кой е загубил. Да, разбира се поня, понякога има и а, е, а, губещи, които всъщност са действали а, е, абсолютно а, е, неизмамно. Господин Фос. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, че представи днес текста си. Мисля, че по същество все още не сме постигнали целта си. Имаме достатъч... Трябва да си отделим, извинете, достатъчно време, за да го направим. Следва да се гарантира защитата на потребителя, т.е. той трябва да бъде поставен в центъра на текста. Още от самото начало той трябва да е в центъра на вниманието. В противен случай ще реализират големи печалби адвокатските кантори, но няма да бъде защитен потребителят. Искам да разкритикувам комисията, тъй като според мен тя е работила прекалено прибързано. Предвиждат се двойни структури, освен това не е изяснен и въпросът за компетентността при а, презграничните производства. Само Три от общо 23-те препоръки са възприяти. Затова ни трябва да сме внимателни. Не би трябвало защитата на колективните права да играе роля за инвеститорите, които се водят от стремежа си към печалба. Този инструмент трябва да играе роля единствено и само за потребителите. Вече бяха упоменати случаи, при които потребителите са получили много малка част от сумата, която е била присъдена. Затова и мисля, че има голяма необходимост от усъвършенстване на предложението на комисията. В държавите членки действат различни системи. В скандинавските държави, например, действа системата на омбудсмана – по съответния наш регламент пък се предвижда учредяването на публични органи. Това са органи, които не се стремят към печалба, работят единствено и само за защитата на потребителите. Би трябвало, според мен, да се предвидят по-прецизни формулировки в това отношение. За да не се стигне до тежки изкривявания, мисля, че трябва да разгледаме поне 4 альтернативи. Трябва да се изключи търсенето на най-благоприятната правна система по член 2, 10 и 16. Трябва също така да има и много строги критерии за квалифицираните образования по член 4. Освен това, по член 6 трябва да има и възможност за участие по презграничните групови искове. Трябва също така категорично да забраним изплащането на хонорари при постигане на успех. Така действително ще гарантираме защитата на потребителите. Нямаме много време, затова и трябва да съм кратък, иначе щях да се изкажа много по-подробно, но мисля, че трябва да има по-строги изисквания. Господин Велкин, благодаря, господин председател. Трябва сега, въпреки всичко, да се изкажа. Не знам дали не съм участвал в по-различно участ... изслушване от това, в което са участвали изказалите се преди мен двама колеги на 10 октомври. В това изслушване участваха шестима експерти. Всички те категорично заявиха, че регламентът ще предотврати злоупотребите с груповите искове с цел печалби в Европа – не съм съгласен с доста от предложенията на докладчика, но не мисля, че неговото предложение ще доведе до един вид индустриализиране на груповите искове. Нещо, което се наблюдава в Съединените щати. Не мисля, че трябва да продължаваме да повтаряме това, когато е уместно, а и когато не е. Госпожа Халтала. Много е важно повечето от политическите групи да могат да изразят мнението си. Не сме тук, за да насърчаваме практики при съдебните производства, които да представляват злоупотреби или да са контрапродуктивни. Подобно на онова, което се прави в Америка. Но, що се отнася до квалифицираните образования, според мен както предлага и докладчикът, е, те трябва да действат по прозрачен начин. Би трябвало също така, според мен, да се създават и такива образования адхок. Не би трябвало тази функция да се изпълнява единствено и само от организациите за защита на потребителите или независимите публични органи. По време на изслушването бяха представени много добри практики на национално равнище. Една от тях бе упомената от господин Фос. Става дума за омбудсмана в Дания и Финландия. Това е една много добре функционираща система, която трябва да анализираме. Скептична съм и във връзка с принципа Изгубилият делото плаща. Господин Замит говори по този въпрос. Съгласна съм и с Мади Дълва, че трябва да помислим за разширяването на приложното поле. Има някои национални практики по отношение на дискриминацията и равнопоставеността най-вече на работното място. Друга област пък е свързана с вредите нанасени на околната среда. Така че при всички положения трябва да обмислим разширяването на приложното поле. Благодаря. Тъй като нямаме време, приключваме по точка 13. През останалото ни време ще обсъдим точка 14. Крайният срок за внасене на измененията е 5 ноември. Извинете, пропуснах да ви го кажа. 5 ноември е крайният срок за измененията. We will not now enter into debate on that. Няма сега да разискваме по този въпрос. Uh, no. do, do you agree on 7th? Mr. Didier. Господин Дидие. Favorable. Да, да, добре, да можем да внесем изменения до 7 ноември, но трябва да спазваме график. Комисион en décembre. C'est juste, euh, donc je suis d'accord. комисията през декември. Съгласен съм да продължим този срок, но просто да запазиме график. Добре, 6 тогава. Секретарята каза... Че можем, примерно, на 6 да... Шест. Господин Велкъм, протокол номер 3. че благодаря, господин председател. Ще се опитам сега да съм малко по-бърз. Надявам се да не съм прекалено бърз за преводачите. Става дума за изменения по протокол 3 за статута на Съда на Европейския съд. Целта е да се предостави по-добра правна закрила в Европейския съюз. Нещо, около което всички можем да се обединим. Мисля, че се предлага стъпка в правилната посока. Първо се предлагат някои технически изменения във връзка с договора от Лисабон, от което според мен има смисъл. Сега по същество. Прехвърлянето на правомощия по решения по искове за обявяване на несъстоятелност едновременно с надлежното изпълнение на присъдата по съответните членове от правилника за дейността на съда, според мен е едно добро предложение. Става дума за опрощаване на сумите, които следва да изплатят държави, които не са изпълнили финансовите си задължения. По производствата за установяване на нарушения взема решение съдът. Той би следвало поради това да взема решения и по искове за обявяване на недействителност. Вторият момент. Тук става дума за дела, при които вече е била направена на два пъти проверка. От една страна от независим административен орган и от друга страна от съд. Тази процедура вече се е наложила в държавите членки и трябва да я оставим в техните ръце. Съдът следва да се намеси единствено, когато става дума за дела, които са от значение за Европейския съюз. Тук според мен разпоредбата трябва да е по-обща. Освен това, трябва решението на съда не само да бъде мотивирано, когато се приеме иска, но също и когато бъде отхвърлен. Третият момент, и тук ще бъда бърз, след излизането на първото предложение, то бе преработено. Най-същественото изменение сега се състои в това, че Следва да се изчака приемането на доклада за дейността на съда през 2020 година, преди да се помисли за прехвърлянето на правомощия към съда по отношение на производствата за установяване на нарушение. Това е едно добро, според мен, предложение. Трябва да се вземе предвид най-вече ефикасността на съда, както и броят на членовете му. Що се отнася до членовете на съда, трябва да се гарантира, според мен, балансирано представяне на половете. И накрая имам въпрос към комисията. До сега имаше нейн представител тук, но като че ли си тръгна, със сигурност комисията ще може да ми отговори писменно. Очакваме становището на комисията за да можем да продължим по тази законодателна процедура, бих искал да знам кога комисията възнамерява да публикува становището си, за да можем да гарантираме и по-добри съдебни производства за гражданите. Господин Фос и аз ще се опитам да съм съвсем кратък. Ще се изкажа от името на господин Радев, който е докладчик в сянка от името на НП. Благодаря на докладчика за доклада. Господин Радев също смята, че съдът трябва да бъде реформиран. Подкрепя и позицията на господин Велкен за необходимостта от балансирано представяне на половете. Не смята обаче, че може да се постигне такова балансирано представяне, ако се възприеме предложението на докладчика. За това и ще внесе съответните изменения. Надява се, че ще има добро взаимодействие с господин Велкин и останалите докладчици в сянка. Благодари и на мен, че го представлявах днес тук. Председателят няма сред нас представители на съда. Допускам. Крайният срок за внасянето на измененията е 31 октомври тази година, 17 часа. Това бе всичко по точка 14. Благодаря на преводачите за няколкото допълнителни минути, които ни отпуснаха. Следващото ни заседание ще е в понеделник, 19 ноември. Благодаря ви за участие.